Bună dimineața, dragi colegi! V-aș propune să începem ședința noastră de astăzi, deoarece avem o ordine de zi destul de încărcată. Да започнем заседанието. Знаете дневния ред, така че да започнем веднага с гласуването, дистанционното гласуване. Това е окончателно гласуване по промените всички, които е, участват в това гласуване, независимо дали са в залата или са включени в системата от къщи, е, ще е, трябва да гласуват. Гласуването ще започне в 9.10 и ще приключи в 11.30. Скъпи колеги, имате резултатите от първото гласуване, получили сте го по имейл. Сега предстои второто, така че можем да започнем второто, втория тур ще получите един списък с измененията по е, доклада е, Стария континент остарява все повече, застарява все повече и е, можете да качите мнението си по електронен път, като разбира се в е, формуляра, който ще получите, трябва да впишете името си и след това да натиснете е, там, е, от списъка там, където е вашето име, след това натиснете копчето Play, което се намира в десния горен край на екрана си. След като успешно сте го направили, апликацията ще ви подскаже да изработите един, една бюлетина в формат PDF, която трябва да подпишете и да пратите на официалния адрес на Европейския парламент Агривалт. Знаех, казах ви вече, че в, 9:10 10, в 9 ще започне гласуването и ще приключи в 11.30. Всички бюлетини, които се получат извън този слот, няма да бъдат прияти ще получите своевременно и е, имейл, е, което е потвърждение на електронния електронното гласуване. Ако не сте, докато получите такъв е, имейл, можете да гласувате. След 11.30 секретарията ще преброи гласовете и ще ви изпрати в писмен вид резултатите от гласуването. С това приключваме втория тур гласуване. Преди това обаче трябва да проверим дали имаме кворум. Така че моля е, да е, гласувате, за да видим дали имаме присъствие. Всъщност, е, така ще видим колко е, души присъстват е, и дали може гласуването да се състои, дали има кворум. Благодаря. Проверихме, че имаме необходимия кворум, което означава, че гласуването ще протече по план. Трябва да ви съобща, че госпожа, госпожа Шнайдер ще замества господин Линц. С това е, откривам гласуването. Моля ви, гласувайте. Участвайте във втория тур е, и последен тур гласуване, който ще приключи в 11.30, както казах. Ако имате някакви проблеми, е, обърнете се към е, информационно-технологичния отдел на телефон 00322 28 43 800. И продължаваме с следващата точка от дневния ред. Скъпи колеги, африканската чума по конете е една заразна, едно заразно заболяване, което засяга в Европа както домашните животни, така и дивите свине. Тези щот, заразените животни умират след няколко дни. Тази болест се среща в момента в няколко държави членки Белгия, България, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литвани, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Най- е, най- последният е, огнище е, се, е в източната части на Германия. В реакция е, така, важни наши важни партньори, по, които внасят от нас свинско месо, като Китай, например, блокират вноса си от европейс, на европейско свинско месо. Франциско Ревириего Гордео и Зилвинас и Левичиус от Генерална дирекция Санте, които са съветници във връзка с тази криза, ще ни е, представят е, настоящата е, състояние. Ще се изкажат в два... Ще има два кръга в разговорите ни. Е, всеки от тях ще говори по 7 минути. След това в първия комплект въпроси е, ще е, зададат въпроси 7 координатори, като всеки ще има по 2 минути. Втория тур ще бъде въпроси от депутати, които ще имат максимум една минута. Отговора, след това ще, има, ще се отговаря анблок на всички въпроси от двамата оратори. Трябва да ви припомня, че съответните съответните експорти, а, съответните експерти с, от Генерална дирекция Санта са в залата. Ще помоля сега комисията да вземе отношение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Тук съм, за да ви дам последно да, така информация за е, развитието на нещата. Вие сте запознати с положението е, в Европейския съюз. Е, Моят директор е, тук е участвал неколкократно, е присъствал тук и ви е дал изчерпателна информация по състоянието на нещата. Аз днес просто ще ви е, представя няколко нагледно няколко карти на които се вижда е, развитието на заболяването е, в последни, и предвижването на заразата в последните няколко месеца. Виждате, че вече в цялата е, европейска част на Русия, съответно в европейските държави членки е засегнатите са по-малко, отколкото на евроазиатската, евроазиатската част. Синята част представя е относително малка, но е повод за тревога. Сега можем да бъдем, да, да, да бъдем оптимисти по отношение услугите, които предоставят съответните служби, отговарящи за борба с това заболяване като се съсрочим върху случващото се в Европа през последните месеци, ще видим, че е, заболяването присъства в 12 държави членки, като разбира се, положението във всяка е различно. В някои болести е, се среща само сред е, дивите свине, като в Унгария, Белгия и Германия. Това се дължи на доброто е, мерки биоси, по биосигурност, е, които се предоставят, е, предлагат от производителите. Разбира се, засилване на сигурността, мерките за сигурност са начина да се борим с чумата. В някои страни положението не е никак добро и в зависимост от различни фактори проблемите им са различни. Например, в Румъния и България има случаи с диви свине, но за съжаление е, голям брой е, огнища и сред е, фермите. Това показва колко сложно може да бъде колко трудно е за производителите да, да се предпазят от болестта. Има, разбира се, системни, инфраструктурни проблеми. Опитваме се да им помогнем като си даваме сметка, че положението там е радикално различно от това в Естония, например, която е, вече страда от 7 години от е, това заболяване, но само е, малко, много малко са случаите на заболели животни и няма огнища сред домашните животни от 17 насам. Това показва, това е добър резултат е, от усилията на ветеринарните служби в Естония и на е, производителите на свинско месо там. Те са направили радикални промени в този сектор там, като са елиминирали фермите, които представляват риск за сигурността. Неодаващите събития, както каза председателят, с откриването на огнище в Германия, която е един много сериозен производител на свинско месо. През септември преди близо два месеца бе, е, се откри това, не беше неочаквано. Е, точно на това, на това място очаквахме да се появи евентуално различни действия, действията, които са предприяти от тогава, са многобройни и от тяхна страна, и от комисията. Веднага е, защ... отделихме останалата част от Германия, като блокирахме търговията и е, правихме така, защото заразени месо или животни да не напускат този район и Германия в първите дни на е, избухване на заболяването. Изпратихме най-добрите си експерти в Германия, експерти, които имат много опит е, в в е, тези, това заболяване, които са обучени на няколко места по света. Е, Единият от тях е, беше водещия, който постигнал успех при изкореняването на това заболяване в Белгия и те наистина дадаха, така даваха съвети на германските ни колеги как да се справят на място. Не, че германците нямаха съответния опит и знание, но те наистина оцениха опита на място, който им бе предаден от експертите на Европейския Европейския съюз. И разбира се, Германия приложи всички мерки, които бяха набелязани в европейското законодателство. Например, това са картини от откриването на първия труп на див на Глиган в гората близо до Полша са били открити кости на умряло животно. През септември е, бяха открити тези кости. Е, а, всъщност заболяването е проникнало няколко седмици преди това, през е, юли и август. Положението в Германия се развива, има и втор кластър, втори така огнища на 60 км от границата с Полша. Около 90 случая сега имаме в Германия. 5 на юг, е, първоначално 6 е, на север преразглеждането е, на е, европейското законодателство вече е факт и е, един от резултатите е регионализация на територията. Виждате на картата, много ограничен район от Германия е заразен и възнамеряваме да подлагаме на много стриктни ограничени мерки този район, докато болестта изчезне или просто е под контрол. И обратния случай с радост трябва да информираме, че е, болестта е била изкоренена в Белгия. Може би си спомняте, близо до Люксембург, границата с Франция имахме такива случаи. Научихме много от виртуалните действия заедно с всички засегнати белгийците, белгийските фермери, горските стопани и така нататък. Това е една много гъсто заселена район, има много диви е, свине в него, но е, всъщност бяха изготвени мерки е, конкретни, специфични, с, включващи лов, обстрел и така нататък. И в крайна сметка положението бе спасено. Затова белгийските експерти сега е, обикалят е, и е, споделят опита си от този конкретен случай. Ще говорим, можем да говорим за Белгия часове наред. Сега да ви припомня как действаме по регионализацията. Доста е сложно. Всъщност картата показва риска дали ръска, риска, има риск сред фермерите, домашните или дивите животни и са отбелязали конкрет, конкретни едемични райони в Сардиния. Следващата. Много инициативи, много мерки правни и неправни, задължителни и незадължителни, е, консул... просто под формата на съвет или е, като е, норми, е, спуснати като норми, съществуват. Но е, провеждаме вакциниране заедно, даваме насоки на държавите членки и провеждаме сътрудничество на международно равнище. Следващото много помощ е, бе получена от е, най-високо политическо равнище проведахме конференции. Последната беше в Германия по време на Зелената седмица, където двамата комисари, е, двама комисари и трима-четирима министри присъстваха. Те е, се ангажираха да гарантират е, устойчивостта на производство на свинско месо, въпреки заплахата от чумата основните проблеми, пред които сме изправени. Искаме да гарантираме устойчивост на фермите, на свинефермите, малки и големи, в лицето на тази заплаха. Това може да се направи само с е, отлични мерки по биосигурност. Такива ферми, а по-малките нямат такива, е, така, такива мерки, те представляват заплаха доста е, е, една от мерките е да се редуцира популацията, е, за да се преборим с, е, с болестта. Нямаме вакцина и няма да има такава в следващите години, така че трябва да превидим дейности независимо от вакцина, дали има или няма. Разбира се, тук фактори са и движението на хората, поведението на отделни лица, за да не се разпространява болестта с нашите търговски партньори преговаряме непрекъснато, за да постигнем успех в регионализирането, така че този принцип да бъде прият понякога в търговската сфера. Понякога го приемат, понякога не, което представлява, продължава да е проблем за нас. Ангажимента, е, така степента на ангажираност е същата, но все още не сме, нямаме гарантиран успех. Ще спра до тук. Благодаря. Mulțumesc, domnule director, pentru expunerea Да, благодаря за е, представене на темата. Наистина много беше интересно. С това ще започнем, е, сега ще започнем с изказванията. Ще дам думата на НЕП. Господин директор, в в това е един много важен бранш и в Европа и по света. Важно е в този смисъл, че в Румъния не е възможно да се гарантира производството на свинско месо. Спада е от 5 на 1%, останалото трябва да се внася от други европейски страни. Вие говорихте за отношенията между потребителя и производителя. Потребителите искат да купят определени продукти. Сега може да се стигне и до втора вълна, до криза с е, е, продоволствена криза, е, така че тези продукти изцяло да изчезнат от пазара. И тогава се питам дали на ниво комисия може да се направи нещо за отрасъла. Ние трябва да поддържаме този отрасъл, както на европейско равнище, така и национален план, за да имаме достатъчен капацитет, за да можем да имаме достатъчно свинско месо и за вътрешна употреба. От друга страна, разбира се, трябва да предприемем всички мерки и да диверсифицираме мерките за борба с треската. Близо 1 милион свине са измрели междувременно от нея, от избухването на кризата до сега. И в Белгия вече няма е, треска по свинете. Но е, как излежат нещата в другите държави членки в е, момента? вие сте предприели мерки с всички държави членки. Те ефективни ли са насякъде и какво още трябва да се направи? Казахте няма вакцина, но това означава, че много стриктно пък трябва да компенсираме този, тази липса с други мерки, спазването на други мерки. Това е. А сега ще дам думата на Олекас от Социалисти и демократи за две минути. Uh, thank you, Chairman. Uh... Thank you, colleagues. I will speak in... Uh, Благодаря. Господин председател, колеги, ще говоря на литовски. Уважаеми колеги, радвам се, че провеждаме тази дискусия, насочваща вниманието към един дългосрочен проблем. Не бива да забравяме това. И никой не можеше да предвиди е, объркването и, и разстройването на системите, причинено от е, човешкия вирус е, COVID. А що се отнася до чумата по свинете, нещата са известни отдавна в сравнение с контролиране на популациите на диви прасета, изграждането на физически прегради, работата по вакцина и, и работата с самите свиневеди, с фермерите. Те могат да се предпазят от заразата, ако спазват всички изисквания. От друга страна, обаче, ако те се намират в близост е, до е, заразените участъци, е, те са обект на редица ограничителни мерки, които влияят отрицателно върху економическото им състояние. Подкрепата закъснява, подкрепата е недостатъчна като финансово изражение – не бихте ли могли да ни кажете от името на Европейската комисия дали държавите членки не биха могли е, да осигуряват от собствения си бюджет подкрепа за засегнатите, които се, намир, се намират в категория трета? Госпожа Милер, две минути. Благодаря на всички за, на, на Генерална дирекция Санте за тази изчерпателна информация. Разбира се, ние имаме съответните правила за е, борба и е, ограничаването и изолирането на, на дивите свине е важна, една важна такава мярка. Е, въпреки това обаче се разпространява болестта, въпреки всички мерки. Ето дойде и в Германия. Между времено имаме 86 е, случая. Това ни тревожи много. От една страна за самия район, е, но и за внос, износа и за пазара. Пазара реагира веднага, като е, се отказа внос на свинско месо в е, Китай, Япония, Северна, Сев, е, Южна Корея. Те просто спряха вноса си на свинско месо от Германия. Сега сме изправени пред една ситуация, която трябва, един проблем, който трябва да решаваме и общо с Европейския съюз. Въпросът ми е към комисията, какво смята да правим. Надявам се, че ме чувате добре и ме разбирате. Проблема е такъв, че в търговските спогодби не се прави разлика между отделните райони и съответно е, от къде е произведено това месо, съответното свинско месо. Е, в бъдеще трябва в тези търговски спогодби да предвидим и такъв момент, е, за да сме готови, подготвени за подобни кризи. Виждате и при COVID в кланниците сме изправени пред трудни ситуации. В десетки хиляди свине не могат да бъдат, да стигнат до кланниците в Германия в момента поради затварянето им заради COVID, разпространение на COVID. Чувам, че в Китай, в Китай, между преч... Китай вече доста е напреднал в, това, в търсенето на вакцина, даже се изпробват варианти. Благодаря. Следващия оратор за, две минути, за една минута. Зажил от заступцу Европейска комисия хвалу на Ческа република. Тук е, в Европейския парламент представителите на комисията отправиха похвала към Чешката република като единствена и сред малкото страни спрели разпространението на заразата. Защо е така? На първо място заради много добре организираната ветеринарно-медицинска служба. Е, още от 90-те години на миналия век насам. Втората причина е, че цялата популация изкуствено развъжданите свине е съсредоточена в големи производствени предприятия, които имат възможност да предприемат ограничителните мерки лимитите наложени върху субсидиите по изменение 1096 е, от колегата Холмайер е, ще повлияят отрицателно. Е, след това ловно рибарството, любителското е разрешено у нас – е, обаче е, се ограничават огнестрелните оръжия. И това също е проблем, който комисията трябва да има предвид. И до кога ще продължи това? Господин Ослин, две минути. Е, Благодаря за този представената картина на положението. Да, повод за тревога продължава да има. Аз не виждам особени последствия от мерките до сега. В положението в Германия е доста драматично и наслагването на чумата по свинете плюс короната става, прави ситуацията доста сложна. Въпросът ми е, вие самия казахте, че в Германия всъщност е, огнището е в един малък ограничен район, но това се отразява на производството. Навсякъде в Бавария също, в Бавария също, е, е, отрази се и на Бавария, въпреки че разстоянието между този северен район на Германия и Бавария е доста голямо. Но е, как трябва да видим да... Въпросът ми е, има ли стратегия имате ли някаква стратегия? Вие споменахте е, ваксината, между другото, но ваксината ли е, е това върху което трябва да се съсредоточим в крайна сметка усилията или е, други мерки? Е, е, споменахте Китай, там вече отдавна се работи по е, такава вакцина, но е, дали има и други ефективни мерки, изграждане на отцепване на тези райони с огради, за да се ограничи разпространението на болестта. И въпросът ми е как ще действаме от тук нататък? Популациите от да, да редуцираме, намалим популацията от свине, диви свине, това ще е много трудно трудно е, чрез е, е, омъртвяване освен това, това ще се отрази върху економиката на някои провинции в Германия, които изцяло зависят от свинепроизводство. Имаме сега и проблем с кланниците. Поради COVID много от тях са затворени мисля, че много фермери няма просто да могат да преживеят тази криза. Какво смята е, комисията? Изключително е, сложен е въпроса и много повече мерки са необходими от това, което се прави в момента. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Много е важен, според мен, е, проблема и той се свърза особено с регионализацията на е, свинската чума. Е, както вече се каза, заразата се разпространява на лице в Европейския съюз вече в продължение на години и ние сме натрупали малко опит, особено нали, що се отнася до ограничаването на дивите прасета, до мерките в свиневъдните комплекси. Опит следователно има и е, е, мисля, можем да, да, да спрем разпространението на заболяването и на места дори да го е, изкореним. Е, имаме е, различно зониране, защитени зони, зони за наблюдение за, на, на движението на е, заразените диви прасета. Е, и от тук нататък трябва да се мисли за превентивните мерки. Е, у нас тези обособени ветеринарно-медицински зони понякога се разпростират е, върху територията на, на цяло едно воеводство, т.е. на област, е, вместо нещата да се съсредоточат по окрази. За мен е важен въпросът за именно очертаването териториалното на на тези ограничителни мерки, тъй като, знаете, те имат сериозни е, последици за пазарната реализация на, на продукцията е, на, на определени свиневъдни стопанства. И това казвам, е, ако регионите или тези зони са твърде широко дефинирани, толкова по тежки ще бъдат економическите е, последици. Е, би, би ли могъл представителят на комисията да коментира един по-целенасочен подход към дефинирането на тези зони? Следващият оратор. Благодаря. Аз няма да използвам цялото време, което ми е дадено, тъй като въпросите повечето вече бяха зададени. Аз благодаря на комисията за нейните разяснения. Бих искал да подкрепя казаното от гръцкия колега тук. Как ще се помогне на хората? Експертна помощ, консултации, да, но, но финансово трябва да им се помогне. Аз се солидаризирам с този призив. Благодаря. Благодаря, госпожа Шнайдер, за една минута има думата. Ja, guten Morgen. Ähm, es wurde zu Recht schon angesprochen, dass die afrikanische Schweinepest in. Благодаря. Е, африканската чума по свините, по свинете е ясно. Е, е, засяга цяла Европа, цял един животновъден подотрасъл е поставен под заплаха, компрометирани са външ търговските ни отношения, особено по отношение на Китай и регионализацията определено е най-подходяща подходящата ответна мярка. Би ли могла комисията да развие по-нататъчните си намерения в това отношение? И по-конкретно, е, е, вие казахте, че е нужна допълнителна регионализация. Какво точно имате предвид? По-нататък, що се отнася до вакцината, ясно е, че е, разработката и ще отнеме години. Вероятно поради липсата на достатъчно стимули, е, вероятно поради липсата на подходяща методическа насока, е, смята ли комисията да стимулира, е, да, да обезпечи и финансово разработките? В Германия все така се разчита на физическите ограждения но не можем да пренебрегваме и, и другите мерки и, и разбира се, да, да последно място да кажа за известната бюрократизация на процеса, която трябва да бъде улекотена. Председателят, уважаеми колеги, моля да спазвате времевия регламент, за да имаме време да изслушаме и комисията. Госпожа Агилера сега за една минута. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на представителя на комисията и да му задам някои въпроси. Ситуацията е тревожна, това е факт. Но смятам, че тревогата, в зависимост от това за коя страна става дума, не е с еднакъв интензитет в страните, в които, като Румъния, България, контролът е слаб, трябва да се осигури допълнителна помощ от Европейския съюз, за да се усъвършенства системата. И следователно Европейския съюз, Европейската комисия работили активно с страните, в които контролът е по-слаб, които нямат необходимите ресурси за това. И по-нататък, на второ място, какво работи, какво прави комисията по разработката на вакцина? И на трето място въпроса за законодателните инициативи, ако може да ни е, осведомите и за него. Благодаря, господин председател. Във връзка с току-що казаното от колегата Клара, в Испания сме имали немалко такива катастрофални случаи. През 2002 година някъде трябваше да бъдат умъртвени принудително повече от 200 000 глави. И а, в тази връзка а, казаното от комисията обнадеждава. А, да, наистина трябва да се намали популацията на дивите е, прасета, но държавите членки нямат достатъчно възможности за това. Испания е една от тях. А, и какво прави комисията или какво възнамерява комисията да ни помогне в това отношение? Благодаря господин Калиновски за една минута. Благодаря. Въпросът ми е към представителя на комисията. С е въпрос за производителите, които се намират в е, е, обособените зони е, по регионализацията. Така наречените сини зони се налагат за доста дълги срокове, но какво става при, при е, разгаряне на, на огнища? Е, ветеринарните инспектори трудно могат да стигнат до дивите прасета за, за диагностика, а уредбата в синята зона, известно е по-строга, отколкото в червената. И независимо от инспекцията, животновъдите произвеждат, е очевидно, без обаче да могат да пласират. Как, как ще им се помогне? Комисията да отговори. А, не, не, извинете, още имаме следващ въпрос за една минута. Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Разпространението на африканската чума по свинете буди тревога. 11 държави членки са засегнати от 2014 година. Междувременно болестта вече няма в Белгия, но пък е, обстановката буди тревога в Полша, където отрасълът е голям и от 10 септември е, са забелязани глигани, заразени в Германия, което е, е крайно е, тревожно, тъй като двата случая или няколкото случая са на на 50-60 км разстояние за един месец периметъра се е увеличил с 60 км а, Германия изгражда някъде 200 км физически заграждения по а, е, границата с Полша и въпреки това а, е, като французи, аз не мога да не изпитвам тревога, що се отнася до общата ни граница с Германия, какво смята да прави комисията. Ограждения, умъртвяване, е, наблюдение и контрол или да се чака вакцина – Е, благодаря на свой ред. Е, аз също трябва да ви благодаря. Почти изчерпахме. Не, не, още, още един колега. Ротбе има думата за минута. Господин Ропе има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът е изключително важен, наистина. Ние и, и е, по време на предходния мандат му обръщахме немалко внимание. Знаете, проблемът е от 2014 година от е, Балтийските страни нататък през Полша към 12 вече държави е, членки и положението далеч не се подобрява. Аз мятам, че трябва да се намерят по-ефикасни мерки и, и страните, които са е, изцяло обхванати от заболяването, трябва да разчитат на вакцини. Е, бих искал да чуя повече по това за ваксините. На второ място, много страни, в това число Литва, са унищожили поголовието си. У нас в Литва 60 хиляди е, прасета с огром, представя огромна финансова щета. Как ще ни помогнат? Е, трябва да се подкрепят страните, които не могат, освен това, да задоволят вътрешното търсене от е, местно производство. И те ще трябва да внасят с всички неблагоприятни последици от това. Благодаря. Сега отново на представителя на комисията, като ви моля да отговорите конкретно на всички въпроси, специално за глиганите, за дивите прасета. Много колеги повдигнаха този въпрос. Е, въпрос е изключително важен за разпространението на заболяването, с, с какви конкретни възможности разполага комисията, за да задължи държавите членки да упражняват максимален контрол върху разпространението сред дивите популации. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the honorable members for, for the questions. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожи и господа депутатите за интересните въпроси. Очевидно, от въпросите вие сте добре осведомени е, по, по е, същината и вашите въпроси наистина се насочват към, към най-важното. Аз ще започна веднага с а, е, отговора а, на въпроса за а, дивите прасета, какви, какви конкретни мерки предвиждаме. Първо, вакцина нямаме. След като се появи вакцината, няма да е, да е ясно дали тя е ефикасна за глиганите така че ваксината да я оставим на страна за сега и, и да насочим вниманието си към нещата, които са известни. Научното становище е за намаляване на популацията. Е, дивото прасе трябва да бъде елиминирано е, на много места. Имаме възможности и инструментариум, но, но той не е навсякъде приложим. Лова, загражденията, и разбира се, по линия на, на научните е, разработки за максимално хуманните е, начини е, да се ограничи популацията. Не можем си служим с отрова, например. Но в Чешката република особено, както господин депутата посочи, има положителен опит. Прочем, и в Белгия също физическите е, заграждения е, интелигентно направени, като се проследи ландшафта, поведението, стереотипите на поведение на съответната е, популация. И ние подкрепяме държавите членки в техните усилия, но настояваме за повече. Е, държавите членки ще бъдат задължени, всяка от тях, да планира на национално равнище овладяването, управлението на е, популацията диви прасет. Е, било то в засегнатите от заразата на изток или все още не засегнатите от нея, в отговор на е, въпроса от Испания държавите членки ще трябва да, да вземат изпреварващи мерки да преброят, да, да, да установят а, числеността на популацията в съответната територия. В това число, ловните, в това отношение, ловните дружинки а, играят изключително важна роля. Ние не, не предвиждаме ограничаване на, на лова, на ловната дейност, освен е, ако не епидемиологичната обстановка не го налага. Сега по-нататък положението в Румъния не е добро. Тази година там са констатирани 800 нови огнища и ние възнамеряваме да подкрепяме Румъния, но много, много има да се направи. Мерките не са достатъчни. Румъния трябва да реализира структурни промени – е, ние, ние неведнъж сме посещавали с наши експерти, последния път дистанционно поради пандемията, е, юни тази година, е, и бе споделен опит за преструктуриране на свиневътството в Румъния, гарантиращо задоволяване на местното търсене, от една страна и от друга страна е, епидемиологична устойчивост. Е, зоните трета категория. Е, пита се за тях и за, за твърде дългите срокове на ограниченията и за прекомерно голямата територия, която обхваща тези зони. Понякога е така. В Румъния на областно равнище. Ам, в Полша на, на, на нивото на, на войводствата. И така е необходимо. Понякога слизаме съвсем долу до, до най-низкото равнище на общината в Полша също което винаги се прави съгласувано с местните е, органи, които най-добре познават обстановката. И ограниченията се запазват за необходимия срок. И когато е ясно, че заразата е овладяна и вече не представя риск, е, ограниченията се премахват или, или се премахват, или най-малкото е, се облегчават, както е, сме, сме постъпвали в Чешката република критериите за вземането на тези решения са общо достъпни и известни. Тук не става въпрос за изключителното осмотрение на комисията. Ако условията са на лице, ние не подхождаме бюрократично. Решението се взема е, веднага. В някои случаи, в които обстановката е сложна, може да се наложи проверка на място но обичайно се задоволяваме с размяна на кореспонденция. Е, по-нататък имаше въпроси за подкрепата, за, за е, свиневъдите и за администрациите. Част от бюджета се разходва от Генерална дирекция здравеопазване. През последните години сме изразходвали до 200 милиона евро за обещетяване на свиневъдите, а, а, а като умъртяване на, на, на свине се прави е, в крайно необходимите случаи, когато имаме нали, болно животно и така. А, и, и ние плащаме в, в, в Германия в момента оценяваме обстановката и е, е, съм сигурен, че ще финансираме отчасти изграждането на ограждения е, по германско-полската граница, както сме правили преди и за Бел... Белгия. Така че имаме немалко възможности, но вие добре знаете тук е, фонда за развитието на селските райони. Финансирането от ОСП е от съществено значение за усъвременяване на свиневътството. Без биосигурност няма устойчивост. Или ще се усъвършенстват е, свиневъдните ферми в това отношение, или ще бъдат обречени. И ние е, не можем да допуснем да, да се ощети общо економиката на Европейския съюз. И е, когато, когато нямаме мерките за биологична сигурност, не можем да стимулираме производството и, и няма и да го правим. Що се отнася до ваксинат Отново, ваксината я няма, нямаме ваксина. През зимните месеци няма да имаме, почти сигурно през зимните години няма да има ваксина. Ние сме през последните 15 години похарчили немалко пари за вакцина обаче нямаме вакцина. Е, или все още не знаем достатъчно, или да не изключваме възможността, просто е, е невъзможно да се разработи вакцина. Не, не изключваме тази хипотеза. Това не ни пречи обаче да действаме с възможностите, с които разполагаме. Биологична сигурност и регионализация. Последната безвъзмезна сума е, за е, изследвания в областта на вакцинацията е на стойност 10 милиона. Е, проектът ще приключи след две години и ако не успее, това ще бъде обесърчаващо, но но междувременно нищо не ни пречи да използваме всичко онова, което знаем. Въпроси за международната търговия. Е какво, какво вършим, за така че нашите външно-търговски партньори да признават нашите мерки за регионализация? Говорим, не, не отстъпваме и понякога успяваме. САЩ, Канада, Чили, Нова Зеландия приемат нашата регионализация, не я успорват, искат само да ги държим в течение, ние ги информираме редовно и тези споменатите страни не ограничават вноса от Европейския съюз, от зони определени от нас. Други страни изцяло пренебрегват нашите решения. Разговаряме с тях, ушкимат и след това казват не. И вече не знам, Генерална дирекция здравеопазване, дори комисията, дали би могла, дали сме в състояние да убедим онези, които не желаят да бъдат убедени. И вече колегите Генерална дирекция търговия е, е, е, не жалят усилия, лобират, разясняват. А, ние по ветеринарна линия е, работим. В Китай е, е, сме много горчени винаги, когато отиваме там. Носим купища информация, карти и какво ли не, и се връщаме винаги с празни ръце. мисля, че макар и не особено подредено, отговорих на всичките ви въпроси главната ни тревога сега е, е такава. Е, да се промени свиневътството, да се модернизира свиневътството в няколко части на Европейския съюз, независимо от е, обема на производството. Има големи и малки, без значение, модерни на, на, на, на съвременно равнище ферми и другите, които с старомодни. И не може да караме така в Европа. Освен това, малките свинеферми с три прасета, нали, не можем да си позволим такова нещо в Европейския съюз. Защото това поставя под риск целия отрасъл – е, не може едни е, дребни, е, нехаещи за мерките за безопасност стопани да накърняват интересите на цял един свиневъден отрасъл в Съюз. Благодаря. Благодаря за тези обяснения. Със сигурност държавите членки ще имат предвид това, което казахте. Сега преминавам към следваща точка в дневния ред и за нея поискането на Генерална дирекция селско стопанство и след разговор с господин Линс въпросът ще се разгледа при закрити врата точката озаглавена размяна на мнения с представител на